блогъра Аллах Абдал Фатах приключва и сега можем да пристъпим към гласуване. Първо ще гласуваме по предложението за резолюция с, за нарушенията на човешките права в Иран. Or... Изменение едно, кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път, моля. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували, включително и вас, господин Тавариш? Мисля си, че не може да си намерите картата. А, да, всичко е наред. Добре. Край на гласуването тогава. Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Според мен също е добре, но съгласни ли сте? Добре. Сега гласуваме за целият текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме за шесте резолюции относно Египет и в частност случая на блогъра Ала Абделфата. Имаме поименно гласуване за съвместното предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Мисля си, че всички са гласували. Край на гласуването. Приема се единодушно. Госпожо Маковей, вие искате по процедурен въпрос ли да се изкажете? Моля, отбележете, че съм гласувала за. Добре, разбирам, че апаратурата не работи, а вие сте гласували за. Добре, колеги, това е, що се отнася до гласуването. Протоколът на днешното заседание ще бъде представен на парламента в началото